moving, moving. my house all summer, but that's fine. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Скъпи колеги, дами и господа, много ви моля да вземете местата си. Откривам заседанието на нашата комисия. Това е първото но заседание. За мен е радост да се срещнем отново след прекрасните вакансии, защото вие, вие сте усмихнати, почерняли. Тази година ще бъде много важна, защото ще трябва да подготвиме бюджета за 2017 година, да направиме преразглеждане. Очакваме и доклада за еврозоната. Вчера обсъдихме този проблем. Така че за мен е радост да се срещнем отново. Получили сте дневния ред. Имаме някои промени. Точка 6 и 16 се отлагат. 11 и 12 ще бъдат разгледани е, в обратен ред. Първо 12-та преди 11-та и след това 14-та преди 13-та. Колкото до точка 20, трансферите за бюджет 2016 година. Ще разгледаме проблемите свързани с сигурността и в този проблем ще бъде обсъден като последна точка от дневен ред при закрити врати. Ако нямате възражения, дневният ред се счита за прият. Нямам съобщение, само искам да ви кажа, че по, искан, по настояване на председателя на парламента посети Газа от 18 до 21 юли. От 5 години нито един член на парламента не бе посетил Газа и левия бряг на река Йордан. Заключенията от моето посещение са под формата на доклад, публикуван на моя личен сайт посет... направих това посещение в качеството си на председател на комисията по бюджета. Разполагате с протоколите от нашите заседания, предишни заседания и ако нямате възражение, можем да, да считаме, че те са прияти ако докладчика ни по общ бюджет за финансовата година 2017 е готов, давам му думата и също така ще помоля и господин Тарант да вземе думата по този въпрос. Господин Гайер, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за е, любезните думи в началото. Е, надявам се, че колегите са прекарали е, хубаво лятната почивка и са си починали. Действително имаме нужда да се заредим с нови сили, тъй като ни предстоят много усилия. Пред нас са изправени големи предизвикателства. Не зная дали е, в крайна сметка бюджета е, и указанията във връзка с бюджета за 2017 година е, няма да ни създават допълнителни проблеми. Съвета направи някои неща, но направи някои неща по-различно от това, което ние бихме си пожелали и си представяме. Измененията които съветът е внесъл в проекта на комисията, на практика са спорни. Става дума за едни спорни е, суми, е, които се равняват на около 1% е, от плащанията в бюджета. 1,3 милиарда приблизително е сумата. И естествено, веднага си задаваме въпроса какво означава това. Аз си зададох този въпрос в момента, в който получих становището на съвета, непосредствено преди началото на е, лятната вакансия. Е, текста бе и публикуван. Е, и още веднага аз на практика зададох въпроса какво означава това отслабване на е, инструментите, които са от приоритетно значение е, за политиката на Европейския съюз. Е, това е в крайна сметка отслабване на всички наши позиции. Да, добре. След като Европа смята да се ангажира с повече заето, с повече економически растеж, това е политически приоритет за нас и в такъв случай съветът би трябвало да се съобразява с този приоритет, а не можем да намаляваме сумите по едно А в проекта на комисията. Европейския парламент се споразумя за това, че решаването на кризата във връзка с интеграцията, с приобщаването е много важен момент за нас и по тази причина не би трябвало това, този въпрос да е в категория 3. Но държавите членки, както знаете, би трябвало да се занимаят много активно с този въпрос, т.е. не категория 3, а категория 4 в този случай се превръща именно всичко това, което е свързано с инструментите е, за е, приобщаване, за интеграция. Е, проблеми създават и инструментите във връзка с външната политика, с международните отношения. Знаете, че има суми, които все още се дължат на Турция. Нека да ви кажа, че всичко е много добре анализирано. Естествено, само един транш е осъществен по отношение на Турция. От политическа гледна точка трудно можем да обясним това. Струва ми се, че колегите от комисиите за развитие и за външни отношения ще трябва да се занимаят с тези въпроси. Когато се разговаря с представители на съвета, получаваме малко информация. По-скоро тази информация се свежда до това да ни се съобщи позицията на отделните представители в съвета. Нищо изненадващо, както се казва. Е, нетните платци е, настояват да се спазват е, маржовете, така както са установени към момента. Другите желаят да се направи отстъпление от маржовете. Всъщност не става дума за маржове. Става дума за криза, която все още не можем да предвидим как ще се развива, но знаем, че повече от 1 милиард е, ще ни струва овладяването на тази криза. И един милиард едва ли ще стигне. Е, при всички положения повече ще бъдат. А нетните плаци в е, бюджета се опират най-вече на а, своите виждания за маржовете, а не това, което комисията е представила. А, в Германия вече стана дума за това, че трябва да се създават резерви. Да, добре. Съвета също предвижда едни такива маршове и резерви за непредвидени въпроси и предизвикателства, които ще се появяват, но ето, че ние се намираме в кризата и точно за това би трябвало да се използват резервите. И така бюджетът като цяло не е, е намален, той е по-голям от бюджета през 2016, но предложеното от комисията не се признава изцяло. Категория 4 е, е всъщност е, е, проблемната категория. Категория 4 отново се връща към 2016, но аз мога само да повторя, че имаме политически приоритети и трябва при всички положения, независимо от, така да се каже, аргументацията на представителите на съвета, да мислим за тези приоритети и естествено и да предвидим съответния марш. Що се отнася до Германия, Германия се опитва да издейства всичко това, което е необходимо за поли... спазване на нашите политически приоритети и принципи. Другите държави обаче е, не са непременно съгласни с една такава позиция. През следващите е, седмици вие ще получите анализ на позицията на съвета. Е, от политическа гледна точка мога да направя следните изводи, които предлагам на вашето внимание – е, има предложения по отношение на двете части във връзка с проекто бюджета на комисията. По 1А предлагам да се използва целия предвиден резерв, целия марш е, и така да подсигурим финансирането на инструментите за е, растеж и заетост. Така че трябва да използваме тези маржове за случаите на спешни действия, на неотложни действия и по този начин да подсигурим в едно А и финансирането на ЕФСИ. Това е желание и на съвета, и на комисията. Има и още един въпрос който може да се обсъди и по един много спорен начин, но и в дух на съгласие. Има една, едно пилотно действие, което се предлага и се подкрепя от някои от групите в Европейския парламент. Става дума за едно споразумение между Германия и Франция, а именно за пилотен проект във връзка с сътрудничеството между оръжейната индустрия на Европа. Предвидено е една сума от около 90 милиона евро. По същество би трябвало този пилотен проект да се включи в едно А но като погледна е, и си спомня всичко това, което предлага Европейския парламент, е, се налага три въпроса. Първият въпрос става дума за една инициатива за, във връзка с общата външна политика и политика на отбрана и е, е, би трябвало да помислим дали именно проекта във връзка с оръжената индустрия на Европа е, е най-спешното действие в е, този контекст. Аз лично смятам, че не е чак толкова спешно и мисля, че това е и групата, мнението на моята група. Но става дума за е, политика на сигурност, на отбрана е, която се смята от редица колеги за средството, което ще ни помогне да излезем от кризата, да покажем предимствата на Европа. Не поставям под въпрос едно такова твърдение, но въпросът е как да финансираме всички действия, които се предвиждат в това отношение. До този момент не съм чула нищо конкретно и е, така приемливо. Бюджетът и днес не е в състояние да обслужва е, в достатъчна степен е, всички наши е, полити... действия, които от политическа гледна точка са необходими. Така че е необходимо необходима е, една нова политическа инициатива и ново политическо споразумение е, на първо място е, и то сред висшите представители на държавите членки. Да, не си спомням съветът. До сега, независимо от всички политически споразумения, които са постигани на най-високо равнище, да е направил нещо конкретно по отношение на финансирането. Да, ние имаме един финансов инструмент на държавите членки за подпомагане на европейската политика на сигурност и отбрана, но този инструмент се финансира от държавите членки. Така че е, е, ще трябва да помислим как точно да започнем всъщност на европейско равнище с финансирането на тази инициатива. Към момента е, не виждам начин да е, включим тази инициатива в е, проекто бюджета. Ако е, прегледаме бюджета и то едно, а е, където спада и този проект, трябва да ви кажа, че ще трябва да е, съкратим много е, другите рубрики, другите пера, за да финансираме тази инициатива във връзка с уражената промишленост на Европа. А така че е, трябва просто категорично да кажем, според мен, добре, държави членки, ако вие желаете действително в тясно сътрудничество да продължавате на по-високо равнище развитието на е, политиката за отбрана и сигурност, естествено трябва да се обърне внимание и на европейската оръжейна индустрия. Има много аргументи, е, които не споделям непременно, но при всички положения трябва да се мисли за финансирането. Трябва да бъдем изключително внимателни, тъй като в рамките на този бюджет, според мен, тази инициатива не може да се финансира не по отношение на съществото, а по отношение на финансирането трябва да насочим вниманието на съвета именно към тази инициатива относно уражената промишленост на Европа. Страхувам се, че ако отворим тази вратичка веднъж за една такава е, инициатива, просто няма да можем да я затворим. Няма да можем да си набавим средствата за останалите е, инструменти. Така че е, е, по отношение на подготвителните действия, трябва да е, помислим за е, всички тези инструменти, които биха могли да се финансират извън рамките на европейския бюджет. Да, добре, съветът в крайна сметка много държи на маршовете, те са на разположение, трябва да се мисли евентуално и за тях, но според мен извън бюджета е по-добре. И още нещо – когато видяхте цифрите, предложени от комисията, много вие до голяма степен се оплашихте, защото около една четвърт от средствата в бюджета за 2016 година, така да се каже, са съкратени. Ще трябва да анализираме много точно всички тези числа. Отговорността обаче не е в Брюксел – трябва да се търси на друго място. Много държавите членки и във втората година на новата финансова рамка все още е, не са представили документи, е, които могат да бъдат одобрени от Брюксел във връзка с оперативните програми. И ако действително тези оперативни програми не отговарят на изискванията, тогава няма смисъл да се финансира е, и инвестира в такива програми. Така че в рамките на средносрочната финансова рамка е, ще трябва да се мисли и за национално е, участие в финансирането. Добре, има политически споразумения, има някакви правила, които са приети и а, те трябва да се спазват, когато се а, предлага финансирането на такива програми. Всички от тези, които имат проблеми с а, намаляването на сумите, а, трябва да поговорят най-вече на национално равнище от дома с а, компетентните а, лица, е, защото става дума за оперативни програми, които очевидно са приети в разрез с правилата и изискванията. Е, много са тревогите във връзка с това, че се предлагат оперативни програми, които обаче все още не са дозрели до е, окончателното им признаване и приемане трябва да имаме предвид, че скоро ще започнем да подготвяме следващата средносрочна програма до 2020 и а, действително, а, ако ситуацията а, продължава да бъде такава, а именно, че държавите членки не са в състояние за един много е, така, продължителен период да предложат е, подлежащи на одобрение е, оперативни програми, е, които е, окончателно продължават да не отговарят на изискванията, тогава просто те ще отпаднат. Те не могат да бъдат финансирани в рамките на бюджета. Да, това не означава, че трябва да продължаваме да се опъваме и да не желаем да е, е, съкрещаваме тези е, средства в бюджета. В крайна сметка комисията е, твърди, че през 2017 година може би ще е, достигнат степента на зрялост въпросните програми и ще могат да бъдат финансирани. Аз обаче не смятам, че това е разумно. Е, дебатът по отношение на регионалната политика и оперативните програми трябва да се води на друго място от е, гледна точка на бюджетната техника, това е един много сложен въпрос, но при всички положения това, което съветът прави, а именно е, заличаване на сумите, намаляване на сумите в едно Б, е, също не е приемливо. Така че трябва на основата на оперативните програми, които в момента вече са представени и приети, и одобрени, е, да се е, направи анализ и да се предвидят съответните суми. В едно Б е, е и инициативата за заетост. Трябва да попитаме господин Фрейзър дали има нещо по-конкретно. Комисията ще ни представи оценка е, на всичко това, което е, е направено до този момент е, в инициативата за младежка заетост. Да, и да видим какво може да се направи. От Италия е, идват положителни сигнали. Е, там инициативата за заетост доведе до добри резултати. И политическата ситуация е, миналата година Марио Фернандеш всъщност се занимаваше с бюджета миналата година предложи да се проследи как се развива тази младежка инициатива. Ето, че тази година вече получаваме е, положителни отговори, поне от е, Италия, това е така. Не бих се ангажирал с някакви е, определени очаквания, но при всички положения, след като оценката на е, комисията е положителна, то тогава трябва да е, включим тази инициатива в е, бюджета в едно бе. Е, ако съвета не е съгласен, това ще означава на практика, че той вече не вярва в собствената инициатива, която е лансирал, така да се каже. Струва ми се невероятно. По отношение на, втория, на втората рубрика. Марж ще трябва да се компенсира именно от тази рубрика 2. През октомври ще можем на практика да осъществим една такава компенсация. Ще видим комисията как ще отговори на едно такова предложение. Е, по трета точка, по трета рубрика, е, е, мъжът действително е много малък. Ще видим как ще се споразумеят комисията и съветът. Съкръщенията по отношение на културните програми, програмите за обмен ме огорчиха. Е, Става дума за е, културни програми, които действително са важни, според мен. Е, ще трябва да се говори още веднъж с съвета по тази връзка. По четвърта рубрика мисля, че трябва да се използва така резерва за неотложни случаи, да видим какво точно може да се направи. Така ще можем да отговаряме на очакванията за определени обещетения във връзка с наводнения, да кажем, или други бедствия. Освен това, трябва да мислим естествено и за средствата във връзка с споразумението с Турция. Те също трябва да се изплатят. Съветът едва ли се е отказал от тези собствени средства. Ако го направим, на практика ще предизвикаме нови кризи. Те ще се появят на друго място в бюджета. И така, за да приключим с бюджетните кредити и заплащания, ще ви кажа, че в четвъртата рубрика, както вече ви казах, плащанията трябва да се повишат и по този начин да уравновесим бюджетни кредити по задълженията и бюджетни кредити за плащания. Това са моите е, виждания във връзка с е, последната позиция на съвета и за начина по който би трябвало да процедираме и по отношение на бюджета 2017. Е, очаквам вашите забележки. Благодаря. Благодаря ви, господин докладчик. Господин Таран, не, първо ще разгледаме другите позиции, преди да дадем думата на желащите да се изкажат от комисията. Господин Тарант, имате думата. Благодаря, господин председател. Моя анализ не е толкова подробен. Аз само искам да направя четири коментара по, за, по основните пунктове. Знам, че съвета твърди, че парламента не е осъществило нези 5% съкръщения, които се изискват. А, чухме казаното от е, заместник председателя соли и другите, така че проблем няма да има. Но има малко объркване относно ам, проектите на ком, Комисията за развитие и економика и но имаме уверение, че предварителните споразумения ще бъдат ще, ще бъдат осъществени. Надявам се, че наистина ще, ще, ще, се постигне някакво споразумение относно тези боричкания за 8 поста. Сега, проблем има с Европейският съд. Съда Европейския съд, съвета прави едни е, много големи съкръщения тук и не знам дали не. Съв... Европейският съд а, поиска 7 или дори 12 допълнителни поста за съдии и а, а съвета реши, че всеки държава членка трябва да има свой представител, така че критиките на съвета в случая са абсолютно несъстоятелни. Сега колкото до Афет. Има предложение за създаване на голям марш или резерв за дейностите на по, външни, по външната дейност. Така че сега трябва да се опитаме да постигнем някакви предложения, които да бъдат одобрени от всичките заинтересовани страни. Това са всъщност проблемите, които може би, с които може би ще се сблъскаме при оформяне на нашата окончателна позиция. Така че нека да видим дали можем по някакъв начин да ги разрешим. Господин Морешан има думата. Благодаря, господин председател. Сега няколко съображения по бюджет. Когато получихме проекто бюджета от комисията, е, установихме, че става дума за един бюджет с много малки маржове и че ще имаме много труд... големи трудности да се финансират различните дейности, особено тези свързани с заетостта, предвид че се спускаме също с криза на миграцията. Така че ние зна, знаеме, че този бюджет наистина е много така скромен. Същевременно бюджета може би и до голяма степен не отразява и нашите приоритети, които са създаване на работни места и насърчаване и подпомагане на економическият растеж. Още повече, че е, средствата бяха преразпределени вследствие създаване на ЕФСИ, Колкото до позиция 1Б, както каза докладчика, в проекто бюджета повече от 20% от ангажиментите за плащания са а, съкратени и това доста ни озадачи. Докъде сме стигнали в докъде сме в момента. не са, не са необходими допълнителни плащания по силата на предишната многогодишна финансова рамка, но също, същевременно ще се нуждаеме от допълнителни средства за плащания до година, т.е комисията трябва да направи едни много по-точни, по-преструктурирани е, прогнози. Защото още веднъж можем да се окажем пред е, е, голямо количество неплатени фактури до година и това ще е, доведе до, разбира се, спада на доверие относно начина по който се изпълнява бюджет. Сега нашият доклад по преразглеждането на многогодишната финансова рамка. В него ние отбелязваме, че безработицата при младите продължава да е много висока, че е необходима, необходимо по голямо финансиране за тази дейност. В доклада Олбрих и Томас, това беше отбелязано, това е политически приоритет и това трябва да намери своето отражение в бюджета за следващата година, колкото по рубрика 2 или глава 2. съкръщенията, извършени от съвета, трябва да бъдат отменени и да се върнат предварителните заложени от комисията цифри. 500 милиона са отделени за пакета за сектор мляко, но трябва също така да знаеме по какъв какъв, какви ще бъдат последиците от отделянето на тези средства върху е, бюджета за следващата година. Това също е заложено в е, доклада за преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Това беше с е, няколко думи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Манка. господин председател. Съгласен съм с казаното от Йенс Гайер. Съкръщенията на съвета от, за 17-та година не са толкова големи, колкото бяха през в предишни години, но същевременно тези съкръщения ще затруднат постигането на целите, които сме си поставили. Хоризонт 2020, малките, средни предприятия, ИТЕР, това са се програми, по които са направени съкръщения и които трудно ще бъдат а, осъществени ефективни. Ако трябва да видим до, до, какъв, до каква степен тези съкръщения ще се отразят на осъществяването на приоритетите и по-специално на инициативата за заетост на младите. В миналата години е, много държави членки отчетаха успеха по линията на тази инициатива. И е, като в края на програмата повече от 80% от младите хора участвали в нея, е, бях, продължаваха да работят. Така че този проект наистина е много добър. Много от държавите членки отчетаха успеха, но също времено нямаме един, един, един така задълбочен и официален анализ на резултатите. Господин Тарант, спомена за намаляването на личният състав на работещите си с 1% годишно, като целта е съкръщение от 5% в рамките на 5-те години. Но но е, има, им, има ли някакъв смисъл, примерно, да се намали броя на устните преводачи, когато те трябва да бъдат е, заместени от устни преводачи на свободна практика? В крайна сметка разходите ще бъдат едни и същи. Е, така че нека да, ми, да ни обясни комисията какви са нейните намерения. Колкото до нашия бюджет на Европейският парламент, разходваме за сигурността на нашата сграда, но разбира се, че това е че това е важно, но изведнъж успяхме да извадиме милиони за а, осигуряване на безопасността. Откъде ги взехме? Къде бяха те преди това? А, инфлацията ще бъде много по-ниска от а, предвидената. Бяхме заложени по-високи коефициенти и това означава, че няколко милиона евро просто няма да намерят своето място в бюджета. Те са някъде в бюджета. Така че смятам, че трябва да се опираме на ясни и точни цифри. Като не трябва да вкарваме в е, бюджета на дути цифри, а трябва нашите предвиждания да бъдат наистина реалистични. Бюджета на Европейският парламент трябва да почива на истински е, и реални нужди, а не да се залага индекси и коефициенти, които не отговарят на нищо. Просто проект, проекто бюджета трябва да почива на е, истински и реални нужди. Господин Непе. Господин председател, аз бих искал да благодаря на докладчика за изчерпателното изложение, с което съм напълно съгласен. От друга страна ми се струва, че като че ли просто се предаваме, приемаме всичко, което ни предлага съвета, предлага всичко, приема всичко, за което настоява съвета, а сякаш напълно пренебрегваме комисията. А именно Европейската комисия ни представи като бюджета с първоначални съкръщения, без никакви нови очаквания. А също така забравихме и за Брексит, отложихме целият дебат по бюджета заради референдума в Обединеното кралство. Така че въпросът ми е, има ли някакви нови приоритети? Аз не виждам подобни. Не виждам къде са приоритетите на Европейския съюз, не виждам приоритетите на Европейския парламент. Бих искал да проведем един по-конкретен дебат по целите на този бюджет. Всяка година обсъждаме бюджета и, както каза господин Манка, правим някакви дребни корекции, гласуваме го и на практика не виждаме никакви резултати. Смятам, че вие правите това, което аз самият правя, а именно разговарям с много господаватели в избирателния си район и те ме питат къде отиват парите, какви конкретни резултати постигаме. И смятам, че ние трябва да подходим по същия начин към бюджета. Виждаме много досиета, виждаме много бюджетни функции, трябва да ги обсъдим по-конкретно. Смятам, че гражданите имат много големи очаквания от, от нас. От друга страна, Европейската комисия продължава да работи по същият начин, екстернализира бюджета, води преговори при затворени врати и твърди, че няма никаква идея какво прави съвета, но аз това не го вярвам. Споменахме му инициативата за борба с младежката безработица. Трябва да видим какво точно се постига с тази програма. Имам също така и въпрос относно подготвителните дейности, защото докладчикът го спомена. Не виждаме никакви резултати от тези подготвителни дейности. Редица от такива предложих аз, те бяха одобрени, една от тях беше одобрена преди 10, преди, извинете, преди 3 години, но нищо не се случва на практика. Гласуваме изменение на бюджет, но практика нищо не се случва, е, защото комисията контролира какво иска да изпълнява на практика, какво не иска да изпълнява и какви са условията за изпълнение. Така че ми се струва, че дебатът по тази годишни, по тази годишната дискусия по бюджет е много важна. Хората очакват от нас тя да бъде една по-всеобхватна дискусия и се надявам и тук в нашата комисия да има истински дебат между левицата и десницата, да чуем различни гледни точки и да покажем на гражданите ни, че действително се борим за нещо. Благодаря ви. Да, дебат между левицата, десницата и центъра. Думата има госпожа Изабел Тома. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на колегата Йенс Гайер за този първоначален много изчерпателен анализ. Съгласна съм с него, но искам да изразя и сериозните си притеснения. Както каза току-що колегата Негреско, въпреки референдума в Обединеното кралство, въпреки непрестанно следващите една след друга кризи, оставам с впечатлението, че продължаваме да си стваряме очите пред реалността в областта на бюджета. Това представлява настоящата позиция на съвета. В крайна сметка си работим както винаги. Продължаваме да въвеждаме нови изисквания за разходване. Продължаваме да прехвърляме средства от е, една функция към друга. Или, за да ми казано, по някакъв начин не сме висотата на предизвикателствата и на кризата, пред която е изправен Европейския съюз. Казвайки това, не казвам кой знае колко, нещо, нещо кой знае колко ново, но бих искала да допълня с няколко коментара. Първо по функция 1А. Действително осъществяването на съкръщенията е част от а, усилията за слагане на край на това постоянно отричане на реалността. По въпроса за средствата за отбрана трябва да обсъдим темата по същество, но дори да има съгласие по същество, все пак трябва да се припомним, че Европейският парламент много ясно заяви един принцип в реформата на МФР през юли миналата година, а именно, че не може да има нови разходи без отговарящи на тях нови приходи или без ясно да бъде определено откъде ще дойдат средствата за съответният нов разход. И смятам, че трябва да се придържаме възможно най-стрикно към тази, този наш водещ принцип, и е, този принцип на бюджетна строгост би следвало да бъде възприят и спазван и от съвета. Пак е, по функция 1А се постави въпроса за програмата за младеща. И тук действително съм разгневена. Твърди се, че е, нямаме право да съкръщаваме инициатива без оценка на Европейската комисия. Е, тук обаче сега имаше е, промяна до, до момента а, е, инициативата продължаваше до оценка и ако оценката е негативна, тогава има съкръщения. Тук обаче сме свидетели точно на обратното, на съкръщение преди още да направим на оценка на Европейската комисия, което според мен е един много спорен подход. А между време се питам какво точно чака Европейската комисия, за да излезе с тази оценка. Понякога се питам дали всъщност не е един добър метод да се забавят оценките, за да се забавят и съкръщенията в бюджета или съкръщенията в плащанията. Ами, не, в Европейската комисия мога да кажа, достатъчно вече я чарахме тази оценка. По функция 1b, ами отново ще бъдат доста по-строго сравнени с теб Йенс. Но аз отказвам да смятам, че по отношение на политиката на сближаване отговорност носят само държавите членки. Защо го казвам? Защото ако има някакъв проблем с някои от оперативните програми, добре, може би има такива проблеми, но нека да обсъдим къде точно са проблемите. Включително и с, с Европейската комисия. Може би тези проблеми са разрешими на национално равнище. Но три години по-късно продължаваме да сме в задънена улица. И отново се питам, дали всъщност това не изнася на Европейската комисия, защото така се намаляват общите разходи и те могат да се прехвърлят към други функции. Не искам да ставам нителна, но все пак се питам, ако има реални проблеми с дадена оперативна програма, нека да ги обсъдим и нека Европейската комисия също да вземе участие в този процес. Смятам дори, че тук отговорността е споделена. Смятам, че се поставя и въпроса с, съфинансирането от страна на държавите членки. Фактът, че намаляват средствата за политиката на сближаване, се дължи и на намаляване на съфинансирането страна на държавите членки. Може би отново грешено, нека поне да обсъдим тази тема. Много се притеснявам изобщо за политиката за регионално развитие. Смятам, че дори в по-голяма степен от Европейския фонд за стратегически инвестиции, именно политиката за регионално развитие е водещата инвестиционна политика на Европейския съюз. И ако има проблеми с тази политика, значи има проблеми с инвестициите в Европейския съюз като цяло. Ще спра до тук, но исках да изразя притеснение да си по тези няколко теми. Thank you, Chair. Um, господин Саварама, благодаря ви, господин председател. Ще кажа само няколко общи думи за цялостното положение. Най-напред благодаря на докладчите господин Гайер и господин Данант. На първо място преживяваме изключителни времена, които изискват от нас изварени мерки, а такива не виждаме е, в позицията на съвета. Вече сме с е, един крак стъпили в бездната, а държавите членки все още не чуват е, сигналите за помощ, което е много притеснително и много жалко. На второ място имаме нужда от по-ясни приоритети. Винаги много държа на, приори... на доброто определяне на приоритети и бих искала да видя по-ясно определяне на приоритетите в европейски бюджет на Европейския съюз. Създаване на работни места трябва да бъде основен приоритет, а за заводената дейност и иновациите се включат създаването им. Миграцията е проблем, с който трябва да се справим. И на трето място, държа да го отбележа, защото ми се струва, че тук гласа ми наистина е много самотен и вече трябваше да изразя съгласието си с позицията на някои от преждеговорящите колеги. Номер 3 е отбраната. Вярно, тя не носи незабавно добавена стойност, не е много продуктивна, но няколко, вече закъсняваме с няколко години в предвиденият график за общата отбрана. И се радвам, че най-накрая се появи нещо в позицията на съвета. Това е едно скромно начало, но все пак е начало. И като цяло, напълно съм съгласен с докладчика господин Гайер. Жалко е, че съветът последователно предлага съкръщения в проекто бюджета, предложен от Европейската комисия. Това чисто и просто показва тъжната действителност, а именно държавите членки продължават да живеят в отрицание, както каза и госпожа Тома. Отричат фактът, че има повсеместна екзистенциална криза в Европа. И според мен единственият начин да я преодолеем е чрез повече Европа. И то не само чрез малко повече Европа, но с много повече Европа. И това трябва много ясно да се отрази в бюджета, тъй като бюджета е безмилостното огледало за нашата позиция към случващото се. И а, за, неща, за нещастие бюджета показва, че Европейския съюз все още не се е събудил и не е погледнал действителността и ние трябва да го събудим. Благодаря ви, господин Фернандеш има думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред държа да поздравя докладчиците в Сянка очевидно споделяме едни и същи цели и едни и същи позиции. Да не забравяме, че 2017 година е четвъртата година на многодишната финансова рамка, която започна през 2014 година. Тоест би трябвало текущата многодишна финансова рамка вече да е набрала скорост. Това подразбира от само себе си. А не бива да забравяме също така, е, че бюджет на Европейския съюз представлява близо 1% от е, БВП, всъщност не от БВП, а от БНД. Брутния национален доход. Европейската комисия излезе с предложение за бюджетните кредити за плащания но съвета отново се вълнува само от бюджетните кредити за плащане и не се вълнуват от бюджетните кредити за плати задължение. Бюджет за 2017 година ще бъде от 0,9% от БНТ на Европейския съюз или съкръщени с 10 милиарда евро в сравнение с финансовата 2016 година. Европейският съвет с удоволствие предлага съкръщения в размер на 0.49% от БНД на Европейския съюз. А гражданите ни трябва да са наясно, че това, че това са предложенията на съвета. Тоест, съвета предлага 0,49% от БНД на Европейския съюз за справяне с огромните предизвикателства. извинете, 0,89% от а, бюджета на Европейския съюз, съкръщение с 10 милиарда и с тези средства би трябвало да постигнем поставените ни цели. Пак казвам, през 2017 година би трябвало по принцип да сме, да сме набрали нужната скорост в рамките на новата многодишна финансова рамка. А ако има недостатък на средства, ще се окаже, че Европейската комисия е виновна, когато се наложи предлагане на проект за коригиращия бюджет поради недостатъчно предвидени бюджетни кредити за поети задължения, показва лошо бюджетиране, за което е виновна Европейската Европейската комисия. А ще се стигна такива коригиращи бюджети заради проблемите с плащанията. Тези проблеми са напълно предвидими и трябва от сега да предприемем някакви мерки, за да ги избегнем. По въпроса за приоритетите, очевидно е, че бюджетът не може да изостава по отношение на приоритетите на Европейския съюз и очакванията на граждани. Ето защо економическия растеж, конкурентоспособността, създаването на работни е, места, научно-развойната дейност и иновациите е, би трябвало да получат заслуженото им място е, в този текст. Въпросът за заедостта е особено важен и в частност заедостта на младите хора. Тя трябва да остане основен приоритет за нас. Трябва да продължим борбата с младежката безработица и разполагаме с добри инструменти. Инициативата за заетост на младите хора е инструмент, който трябва да разгледаме. Трябва да видим къде се появи, провали тази инициатива и защо. Къде са проблемите на европейско равнище и трябва да зададем същият въпрос на национално равнище. За да видим какви, с какви предложения би трябвало да излезем. Защото едно нещо е ясно. Младежката безработица продължава да се характеризира с специфични особености в сравнение с безработицата като цяло. Два пъти повече, по-високо е равнището на безработни сред младите хора в сравнение с останалите възрастови групи. Ето защо трябва тези, тази констатация и притесненията, свързани с нея, да бъдат отразени в бюджета на Европейския съюз. Европа трябва да покаже, че е готова да, предприеме инициативи, с които да защитава гражданите да отговори на техните притеснения. Сигурна съм, че ще намерим някакво решение. Знаете какво беше по началното предложение на Европейската комисия. След това съвета е излезе с своята позиция. Смятам, че двете институции могат да проявят малко повече амбиции. Благодаря, господин Донано има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Йенс Гайер за много ясното изложение. Съгласен съм с неговото мнение за двусмислената позиция на съвета, който има много проекти и отделя малко средства. Вярно е, че средства, които се отделят от националните бюджети, е, са незначителни, но те отразяват волята на държавите членки по отношение на политиката на сближаване. Всички отбелязаха, че по функция 1А въпроса за борбата с младежката безработица е от съществено значение и трябва да покажем воля да продължим в това отношение. Да, чакаме оценката от страна Европейската комисия, но това не е достатъчно. Трябва да проявим истинска воля за справянето с този проблем. Въпросът за отбраната, крайно време е да го обсъдим сериозно, защото в момента Франция и Обединеното кралство са водещи в тази област. Но с излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз ще бъдем изправени пред сериозен проблем в областта на отбраната. А по въпроса за структурните фондове и аз съм разгневен, защото именно структурните фондове са основната връзка между Европейския съюз и неговите граждани. И ако намалеят средствата, които се отделят за структурните фондове, ще намалее и доверието на гражданите в Европейския съюз. Лично аз мятам, че прекалено много се осложнява с темата за отпускане на средства по структурните фондове. И това обезкуражава кандидатите да се опитва да получат средства по тях. Защо смятам, че трябва да се опусти системата за отпускане на средства по фондовете, да проявим по-голямо доверие към проектите на равнището на държавите членки и да избегнем намаляването на интереса към фондовете от страна на бенефициерите. И също така трябва да намерим добър, добър баланс между поети ангажименти и плащания. Очевидно трябва да има корекция по отношение на плащанията. Но не може да си позволим да губим тези средства за структурните фондове. По а, функция втора и политиката за селското стопанство. Вчера в Комисията по селско стопанство обсъдихме обстойни въпроса за нестабилността на цените и смятам, че това е важен аспект на ОСП за бъдеще. Не можем да допускаме непрестанно повтарянето на кризи в областта на стопанство. Трябва да измислим нещо ново в контекста на ОСП по функция 4, очевидно е, че трябва да се направи нещо, защото се поставя под въпрос авторитетът на Европа. Питаме се къде е мястото на Европа на световната сцена в момента. Как работи по въпросите в Близки изток или в Африка. Това са съществени теми, по които трябва да имаме ясна позиция. Ето защо и съвета, и парламента и нашата парламентарна комисия трябва да излезем с някаква позиция по всички тези въпроси. Благодаря на господин Тарант, че уточни някои от елементите, свързани с останалите функции. Към момента нямам какво друго да кажа. Напредваме бавно. по въпроса за конфликта, свързан с преводачите, Комитета на регионите, Економически и социален комитет и Европейски парламент. Ами смятам, че трябва да намерим най-добрият модел, който да дава възможност на всички институции да работят при възможно най-добри условия. Това, което имах да кажа по настоящия проект бюджет, благодаря на докладчиците. Благодаря господин Олбрехт. Благодаря ви, господин председател. Ще направя един политик политически коментар и ще ви задам един въпрос. Първо, изглежда, че дебатата по бюджета в нашата комисия би трябвало да бъде технически, но всъщност той е силно политически. Както каза господин Саварама, обсъждаме проблемите в Европа, а не проблемите на бюджета. Защото от чисто бюджетна гледна точка очевидно, че 1% от БНД не може да разреши всички проблеми на всички държави членки. И това трябва много ясно да го заявим на европейските господаватели. С 1% от БНД не могат да се разрешат всички проблеми. Като безработицата, например. С 1% от БНД на европейски съюз искате да разрешим проблема с безработицата в 28 държави членки. Много ясно да заявим каква е целта на бюджета на Европейския съюз. Очевидно той не е инструмент, с който може да се разрешат всички проблеми. В такъв случай няма нужда да увеличаваме бюджета. Такава е логиката на държавите членки. Ако този бюджет не може да разреши всички проблеми, защо изобщо имаме нужда от него? Нека тогава просто да го съкратим. Смятам обаче, че този подход не е оправдан. Сига се до въпроса каква въобще е целта на Европейския съюз, какво искаме от бюджета на съюза и какво искаме да постигнем с нашата дейност. Част от нас поне са убедени, че целта на Европейския съюз е заедно да решим какво искаме да направим. Но това не се случва. Все повече се извеждат от е, бюджетни инструменти, над които нямаме никакъв контрол, а пък света ни казва, въобще няма какво да обсъждаме, продължаваме както винаги да си работим, правим съкръщения и продължаваме нататък. Не, трябва да обсъдим сериозно този въпрос. Имаме сериозни проблеми, свързани с лицето на Обединеното кралство от Европейския съюз, но и е проблема с отбраната. Това е проблем, който ще се засилва. Войни има навсякъде около нас, а ние продължаваме да си крием главата в пясъка. Второ, имам един въпрос към господин а, Гайер, но най-напред държа да ви, поздравя, да ви поздравя, защото много възпитано представихте позицията си, но като цяло смятам, че тя е доста по-твърда. Въпросът ми и предполагам, че госпожа Тома ще се съгласи с мен. Какво е предложението ви, е, за да обвършим бюджета за финансовата 2017 година със средносрочният е, преглед на МФР? Колегите от е, групата на социалистите предлагат да има такава връзка. Моят въпрос е как си я представяте? Чрез въвеждане на условност или как точно? И е, следващият ми въпрос е от техническо естество. По отношение на политиката на сближаване, се сблъскваме с сериозни проблеми. Ние като комисия по бюджети трябва да получим много ясни данни от страна на Европейската комисия за закъсненията в тази политика. А те са няколко. И пак казвам, трябва да получим много ясна информация. В противен случай, безспорно, до година ще имаме проблеми с политиката на сближаване като цяло. Въпросът е кой носи отговорността? Защо има толкова големи закъснения? Закъсняват плащанията, оперативните програми не са готови, делегираните актове за предварителните условия не са готови. Къде е проблема? натрупванията на неизвършени плащания. Обещахме да намалее е, това натрупване. Да, това беше постигнато. проблемите те първа ще започнат. И ако се стигнат проблеми, отново ще има сериозно увеличаване на плащанията и ще стигна до проблеми до година или с, ако не до година, със сигурност през 2018 година. В момента закъсняваме, защото не се осъществяват плащания. Но какво ще се случи с натрупаните неосъществени плащания след две години, например? прехвърляме средства от предишни години, предвиждаме маржове за непредвидени обстоятелства, но накрая е очевидно, че няма да разполагаме с необходимите средства. А какво се случва с политиката на сближаване? Ами в крайна сметка нищо, защото това вече не са инвестиции, а само прехвърляне на средства. Защо най-напред? Нека ясно да обясним какво се случва къде точно е проблемът и как можем да го разрешим. И пак казвам, проблема изобщо не е само технически, той е доста по-всеобхватен. Имаме нужда от много сериозен дебат за бъдещето на Европейския съюз. защото като че ли цялото ни политически подход не е как да, раз, как да развием Европа, а как все повече повече да я намалим. Господин Марагало. Благодаря, господин председател. Почти всичко беше казано. Но има и още нещо, което бих могъл да добавя. Има възможност да попаднем в обичайния капан за маржовете. Както винаги, съвета ни отправя провокации. Но не, не, не трябва да да забравяме, че че ние не трябва да отстъпваме, ние не можем да приемаме допълнителни съкръщения, просто трябва да бъдем последователни, както бяхме в доклада за 2017 година и доклада Томас Обрик. Това трябва да остане нашата рамка. Ние просто не трябва да отстъпваме на милиметър от там. Трябва да имаме ясна, точна и неотстъпна позиция. Защото а, трябва да се спазват правилата на а, играта. И не, не, не бива както другите години наистина да стигаме до едно минимално споразумение, отстъпвайки и отстъпвайки и приемайки съкръщени и все повече съкръщени. Продължението на съветът на практика не съдържа никаква политика или някаква стратегия. Просто трудно е да откриеш някакви приоритети. Единственото, което искат е повече, повече съкръщения, за да има повече равновесие или да има по-малко сблъсъци между държавите членки. Но това е в крайна сметка решение с краткосрочна а, цел и в никакъв случай не е стратегическо. Разбираме, че някои държави членки имат трудности с финансирането на някои проекти, не са получили плащания за програми, които са изпълнили и така нататък. От друга страна, необходимо е нашите приоритети да бъдат подкрепени. Не може, например, споразумението с Турция да се изпълнява за сметка на а, нашите споразумения по, по линията на политиката на добро съседство. Това не са неща, които са взаимозаменяеми. Също така трябва да защитаваме програмите като Хориз, Хоризонт 2020 или а, свързването на Европа не могат да бъдат урязани. не, не може, примерно, тези средства да бъдат насочени към ЕФСИ, без да има абсолютно точно и сигурно уверение, че средствата ще бъдат върнати по-късно за изпълнението на тези програми. Гърция, Франция, Италия се събират тези дни. Малко е сложно и странно да разбереме защо пък Испания не подкрепя техните предложения, свързани с ЕФСИ. Също времено има искане за намаляване на административните разходи. Също, временно също така има и искания за съкръщения, за социалния диалог в Европа. Така че ние трябва наистина да вложим политическо съдържание в дебата, като въведеме едни точни и а, е, ясни критерии, критерии като, като разбира се всичко това се изрази в бюджетни средства и а, е, бюджетни понятия. Не можем да оставим дебата чисто политически. Но в крайна целта е наистина да постигнем съгласие по един бюджет за Европа. И трябва да получим също така и едно предложение за преразглеждане на многогодишната финансова рамка, защото без това просто целият дебат е излишен. Господин Келнер, да, благодаря, е, господин председател. Благодаря и на колегата Гайер за подробната информация и за е, е, усърдието, с което работи. Да, стана ясно за това, че ние се нуждаем от един принципен дебат е, е, по въпроса какво желаем да постигнем с бюджета на Европейския съюз, е, тъй като става дума в крайна сметка за много съществени въпроси, които опират и до понятията. Няма държава в света, която да желае задълженията и да са повече от възможностите от приходите и постъпленията в бюджета. И при нас нещата стоят по същия начин. И също времено ние всички знаем, че се намираме в криза. Да, това, че желаем една по-добра Европа е безспорно, но въпросът е как ще постигнем тази цел по-добра Европа с повече или с по-малко Европа. И това е принципният въпрос. И като имаме предвид Брексита и факта, че британците гласуваха за излизане, не защото ние желаем по-малко Европа, а обратното. И така трябва да премислим отново за рамковите условия. И в крайна сметка какво определя рамковите условия? Това е желанието на гражданите в Европа. Аз в момента оставам с впечатлението, че в момента е, гражданите е, не са склонни да гласуват за повече Европа, след като не виждат е, какво точно се случва в рамките на повече Европа. Те не желаят някакви цветисти, колоритни изказвания, те желаят да видят резултати. Те желаят да видят как ще спечелят, какъв ще бъде резултата от е, повече Европа, е, преди да гласуват за повече Европа. Така че Струва ми се, че е, ние можем да постигнем повече Европа, но заедно с гражданите. А за това е необходимо много повече време, отколкото разполагаме по отношение на бюджета. И така по отношение на бюджета трябва да осъзнаем, че държавите членки не разполагат с много пари. по-скоро парите са дефицитни навсякъде и затова склонността им да дават пари за Европейския съюз намалява. Ние трябва да се постараем да направим Европейския съюз по-добър, така че гражданите да са съгласни да плащат повече и трябва да видим в кои области точно трябва да действаме. Когато става дума за обща политика на отбрана, на е, сигурност, е, трябва да сме наясно какво точно желаем да постигнем. Е, гражданите не знаят и затова не са съгласни да плащат повече. Е, когато говорим за е, политиката по отношение на бежанците, трябва да си дадем сметка, че първо трябва да формулираме целта и след това вече да разработим концепцията и плана за реализация на тази цел. Да предвидим и бюджета. И така ние имаме сега една политическа цел, нямаме обаче концепция и план за реализация, искаме да създадем план, проекто бюджет. Не, не може е, без да знаеш какво конкретно точно целиш. И по същия начин стоят нещата и с EFSI. Имаме целта, в която желаем да инвестираме, но до момента, в който е, гласувахме е, бюджета, не знаехме в крайна сметка как точно ще стигнем до желаната цел, до резултата, който желаем да постигнем. И така, Стигам отново до принципния дебат. Как ще постигнем един по-добър Европейски съюз? Това е абсолютно необходимо. Трябва да обсъдим този въпрос и само така ще можем в крайна сметка да решим и въпросите във връзка с бюджета, които са е, в центъра на всяка структура с устройство подобно на държавното устройство, но а, тук в Европейския съюз а, можем да говорим също за едно такова устройство. И така, когато говорим за съкръщения в бюджета, трябва да си дадем сметка, че се стараем да го направим по-елегантно, но в крайна сметка по отношение на бюджетните кредити за плащания и задължения, Става дума за 22 милиарда, които очевидно много скоро ще бъдат забавени, не изплатени плащания. Господин Бъргер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, който представи голямата и така, важната линия аз я подкрепям. Заедно с е, колежката Берес е, ние работихме по доклада за е, фискалния капацитет за фискалните възможности на еврозоната. Един доклад, който очевидно е, буди много спорове, е, противоречиви съмненията и така ще бъде очевидно по този въпрос, защото знаем, че и в държавите членки е, има различни мнения. Ето, че е, по отношение на бежанската криза някои от задълженията не се възприемат е, и не се изпълняват от е, държавите членки, независимо от това, че имаме задължения съгласно договора за Европейския съюз, имаме и държави членки, които пък искат повече ангажимент по отношение на истинските предизвикателства, пред които сме изправени. И е, по тази причина се заражда недоверие е, гражданите, е, евроскептицизъм е, процъфтяват е, радикалните виждания и е, е, контраевропейски настроените е, партии. И така, трябва да си е, дадем сметка, че понякога имаме така невярна представа за действителността в Европа, за популизма в държавите членки и столиците, които с голямо удоволствие прехвърлят отговорността за всичко случващо се и всичко неуредено в техните държави на Европейския съюз. Когато говорим за е, фискални е, ния капацитет и за мерките за стабилизиране в еврозоната, защото за това става дума, трябва да знаем, че нещата опират до еврото. Всичко останало са, така да се каже, допълнителни въпроси е, и изключения. Много важно е, естествено, е, да разгледаме глобалната обстановка, защото еврото не е изолирано само в рамките на еврозоната. Еврото обхваща всички елементи на глобалната обстановка. И е, всички тези въпроси, за които говориха колегите. Е, управлението, реализирането на решенията в областта на външната политика, но и в други сфери трябва да се преразгледат. Ние не бива да участваме в играта на Черен Петър, а трябва да попитаме какво става в областта на отбраната, да кажем, в, трябва да се огледаме и в е, така, е, всички тези структури във връзка с е, отбраната. Какви са останалите потребности на гражданите, на регионите? ще инвестираме ли в повече отбрана и уражение индустрия или в регионите, да кажем? Добре, е, знаем какво трябва да се направи по отношение на е, редица сфери, но не можем да реализираме нещата. Е, при реализацията има грешки и дефицити. Много държавите членки се чувстват твърде обременени с е, редица от задълженията, които им се вменяват и като че ли започва една игра така, не само между институциите тук е, в Брюксел и е, изобщо в Европейския съюз, но и между държави членки и институции. И добре, трябва да си дадем сметка, че една голяма част от е, задълженията не се осъществяват от редица държави членки. И по отношение на младежката инициатива трябва да знаем, че в крайна сметка една голяма част от нашите е, цели е, не са постигнати, независимо от това, че има някакви положителни сигнали в последно време не е за смях, макар че рискуваме да станем смешни. Да, трябва да мислим и за цените, и за конкуренцията, и за картелното, антикартелното законодателство. Ние установяваме, че именно в условията на криза повече от три четвърти на а, а, така да се каже, постъпленията на национално равнище в различни сфери са от бюджета на Европейския съюз. Добре, не бива да се забравя това. Трябва да си даваме сметка, че това е така. И при последните решения във връзка с реформата на селското стопанство, като че ли стана ясно, че вървим към отричане и отмяна на делегираните актове. Оказва се, че има редица делегирани актове, които предвиждат, да кажем, много неща, но средствата не се изплащат. А, имаш, да кажем, определени а, е, така, а, е, параметри и изисквания по отношение на някакви площи, но изискванията са много странни. Е, да кажем, кога ще измерваш тези площи, които са, да кажем, залесени в началото на вегетационния период или след е, приключването на вегетационния период, защото има голямо значение е, не само за е, залесени площи, но и за площи в селското стопанство с овощни дървета, да кажем. Има разлика в резултата при измерванията. Ето всичко това, да кажем, не е уточнено в някои от актовете, е, и трябва на всяка цена да е, говорим с представителите на комисията, а и със съвета за това, че е, много от нещата опират в крайна сметка до разумната бюджетна политика, която желаем да осъществяваме. През следващата седмица ще получим предложенията на комисията за това как ще се коригира многогодишната финансова рамка, средносрочния преглед на финансовата рамка, а както и ЕФСИ. Едно ще има някои изменения по отношение на Африка, на Близкия изток и в рамките на бюджета ще се изградат нови, така да се каже, стълбове по отношение на политиката ни във връзка с Близкия изток. Най-вероятно е, прекалено високи са нашите изисквания и очаквания. Комисията трябва да реагира много бързо на нашите е, нови идеи, но е, това не е причина парламента да бъде изключен, така да се каже. Не, в никакъв случай. По този начин не може да се действа и ние няма да допуснем някои важни външнополитически и други вътрешнополитически действия да бъдат просто изключени. Стана ясно, колегите говориха за резервите и за маржовете. Е, струва ми се, че се нуждаем от една съвсем нова е, стратегия и трябва да я обсъдим. Нека да видим какво става. Ние сме е, заобиколени, така да се каже, от повече или по-малко провали или са държави. И трябва да видим какво е допринесла до този момент, с какво е допринесла, да кажем, политиката за развитие, политиката за съседство и дали ще ги запазим и как ще ги променим, защото инак, в крайна сметка, не можем да отговорим на изискванията и ако се окаже, че не ни хрумва нищо по-добро и не виждаме резултати, в тази сфера ще трябва по някакъв начин да помислим за промяна, по-радикална промяна. Не ни остава много време. И все пак нещата ми се струват малко по-разумни в момента, отколкото в началото на 2016, лятото, да кажем, или пролета, когато е, започна кризата. Е, с, поради блокадата, изградена от някои от държавите членки, загубихме е, непростимо дълго време. Но е, много се надявам, че е, комисията в крайна сметка ще успее да се справи с тази блокада. Въпросът за финансирането е, естествено трябва да се разглежда едновременно с е, въпросите по същество, когато говорим за политика за съседство, за сигурност и отбрана с оглед и на е, ситуацията в резултат на Брекзита. А също и в е, условията, е, е, в които се намираме в момента. От една страна Путин, Ердоган, Трамп от другата страна. Не можем да си представяме да чакаме, не можем е, десетилетия наред да забавяме решаването на проблемите. Спомням си е, 1990 година, да кажем, господин Фан Хасъл е, бе е, водещия на листата за Европейския парламент. Е, е, след това бе президент е, на е, Бундестага, след това е, заемаше и други важни постове в моята страна. И си спомням, че той говореше за съживяване за а, а, оживяване на Европейския съюз. И много от партиите се възмутиха тогава едва ли не. А, бяхме бичувани заради а, факта, че говорим за това, че Европейския съюз трябва да бъде а, съживен, трябва да бъде подновен, реформиран. И ето, че отново стигаме до този дебат. Непрекъснато стигаме до този дебат. Имаме е, редица държави членки, е, които е, сравнително скоро са тук сред нас и трябва да си дадем сметка, че не можем в момента да избягваме този дебат. Не можем да продължим да гледаме как съвета сам налага някакъв пилотен проект, след като ние не знаем в крайна сметка на къде сме се насочили и как ще го финансираме. Господин Торвалд. Благодаря, господин председател. Когато бях млад, играехме на карти и целта беше да е, докараме лисицата да умре от глад. А, си всъщност играта свършваше в момента, в който човек оставаше без карта. и сега ние сме останали на практика без карти а, като че ли държавите членки измислиха една нова игра покрай ЕФСИ и маржа за маневри в рамките на бюджета става все по-тесен и по-тесен. Така че ние трябва да да видим какви са нашите приоритети и как се писа ЕФСИ в това. Сега, това беше първото. Второ. Света е, е далеч. Прочетах е, един, едно изследване на Берлинския институт за развитието и на девета страница на доклада има една снимка. която представлява едно предизвикателство от гледна точка на, на за сигурността. Всъщност там са, пока, е показан един график. Ако имате повече от 35% млади хора безработни, то това е заплаха за сигурността. А това се случва в Южна Европа в момента. Но подобна, подобна под подобна заплаха всъщност съществува в цяла Европа. И а, още един проблем. А, а, начина по който ще се събере информацията за решаване на тези проблеми, свързани с сигурността и средствата, които ще са ни необходими за това. Колкото до Хоризонт 2020 20% от от а, разходите се намаляват. В а, предложението на комисията за 2014 и 2015 не сме постигнали онези 20%, които беше заложила комисията. Така че няколко месеца след края на конференцията КОП-21, ние вече не изпълняваме ингажиментите си. Така. И, и това наистина е много тревожно. В крайна сметка сме обещали да се придържаме към 20% в поели сме ангажименти в Париж, а в момента отстъпваме. И това може да бъде наречено само една глупост, една наистина много голяма глупост. Господин Жади. Благодаря, господин председател. Колегите казаха почти всичко това, което и аз исках да посоча. Благодаря на докладчика, когато а, уточниме съдържанието на всички изменения, тук дебата ще бъде много по-съществен. Но, Колкото до съвета, не, не смятам, че съвета е действал по принцип злонамерено. Тъй, тъй като а, съвета ни остава доста голям марш за дейност по някои много чувствителни въпроси. Така че не, не бива само да хвърляме камък по съвета. Но съвета иска да намали резервите за специализираните инструменти за управление, които имат наистина едни на. Е, един начин на функциониране, който е доста по-различен от това на неспецифичните инструменти. Необходими са резерви, за да можем да реагираме в случай на кризи или когато се налага спешна интервенция. За това са необходими резервите, а това, а може би ще бъдем лишени от тази възможност. Сега, нещата се промениха в Турция през, по време на това лято. А, и а, позицията на турското правителство успява много основни въпроси и проблеми се промени. Струва ми се, че трябва да преразгледаме и да обсъдим отново, може би, цялото споразумение с Турция, защото поведението на Турция спрямо Европейския съюз и спрямо международната общност не е това, което беше и поетите ангажименти не се изпълняват а, така както трябва. Нека не забравяме, че Турция получава огромни средства, включително и от Европейската инвестиционна банка, много повече отколкото други европейски държави. Съгласен съм също така с казаното от а, докладчика относно економически и социален съвет и комитета на регионите. Съгласен съм че трябва да се рационализират а, а, разходите, т.е. да имаме, може би, някои общи администрации, и някои общи а, служби, за да има по-ефективно изпълнение на задачите. От две години съм тук в Европейският парламент, но не разбирам функционирането на някои структури, като включително включително и Комитета на регионите, и Комитета, економически и социален комитет. Може би аз не разбирам добре или нямам, съм малко ограни, така ограничен, но струва ми се, че в тези две структури има едни огромни административни машини, като че ли те служат малко за обежище на политици, които привършват кариерата си. Колкото до гаранцията за младеща в Италия. Колегите смятат, казват, че това е успех и вероятно черпат информация от посещението си в страната, но аз лично, разговаряйки в моят избирателен окръг с заинтересованите лица, мога да кажа, че резултатите не са чак толкова положителни, дори ми бе споменато, че че начина за изпълнение на програмата не е, е е неправилен. В Южна Италия има и известно изкривяване на начина по който се е, използва този инструмент, така че трябва да нещата да бъдат разгледани по-подробно. Павел Рубих, да, ще се спра само на някои важни въпроси. Би трябвало в нашата комисия да се спре на последствията от Брексита, не само за бюджета на парламента, но и за бюджета на комисията Така че би трябвало в крайна сметка да помисли и председателя Юнкер за това, не може ли някакви отстъпки да се направят и как точно да се действа в рамките на преговорите. И така, Меркел вчера правилно отбеляза, че твърде много сме се концентрирали върху европейското равнище, при всички положения трябва обаче ефективно да се работи не е възможно 28 държави членки да действат в различна посока и всяка да си прави каквото иска и да е, така, плаща е, сама за себе си без координация. Естествено, би трябвало да координираме усилията си е, по отношение на бежанската криза и е, да е, се опитаме да обединим и финансовите си ресурси. Дъблин е, е, така да се каже, е, е, едно общо усилие и е, е, би трябвало да осъществим именно е, ефективност на полицията, на отбрани, на силите за отбрана. Да, отбраната на Европейския съюз би могла да бъде е, много по-ефективна, е, ако държавите членки се обединят. Е, е, Дънакоплаците е, трябва да са наясно за предимствата. Е, Европа предлага редица предимства, които обаче не сме успя, са умяли до този момент да обясним ясно и простичко на гражданите. Ние знаем, че има е, и е, научни изследвания, и заключения от тези научни изследвания, които показват именно тези предимства, е, включително и изследвания тук от нашите звена в Европейския парламент, е, но не сме ги публикували и не сме ги разяснили е, правилно на гражданите. Е, освен това, ще спомня и министрите в е, компетентните министерства при всяко председателство. Е, констатираме, че е, е, в началото, когато се заема поста министър, хората просто не знаят какво точно става в Европейския съюз. Така че е необходимо известно време, година-две, докато навлязат и в нашата проблематика, и в европейските, е, европейската специфика. Всичко това трябва да се премисли, естествено, и в рамките на поверителния е, комитет е, Министрите на финансите е, би трябвало да помислят по всички тези въпроси, когато говорят за бюджета. А в рамките на е, нашата комисия трябва също е, да направим необходимото, така че министрите на финансите да са готови и ангажирани за един диалог с нас. Благодаря преди да дам въпроса на господин Преза, който ще отговори на въпросите, които са зададени на комисията и той ще го направи така, по формата на синтез, бих искал аз да из... лично да, да израза своето възхищение от свършената работа от господин Гайер. Дебата беше много дълъг, повече отколкото предполагахме, но много полезен и богат. Всъщност сега сме с един бюджет, който бе прият през осента на 2013 година. Междувременно много неща станаха, много събития, сме свидетели на много събития, на много кризи и се чувстваме някакси е, в невъзможност да е, откликнеме на предизвикателствата, пред които сме е, изправени. И можем ли, можем ли да, да споделиме своите проблеми, своето е, е своите виждания с нашите граждани. Може ли един гражданин да прогледне в а, този бюджет? А, ако бюджета не е прозрачен, ако той не го разбере, то а, по този начин се подкопава доверието в институциите. Дали можем да обясниме какви са проблемите на сигурността, на отбраната? Сега, имам, има много не, неща, които все още са неясни. А, може би, примерно, новият, новоизбраният американски президент няма да провежда политика такава, каквато бе политика провеждана до сега. Може би Европа ще бъде принудена да осигурява собствената си безопасност, собствената си отбрана. Тогава е Възможно е средствата а, да бъдат насочени към други цели. А, включително при предвидените средства за пилотните средства и за подготвителната дейност ще бъдат отново а, ще трябва отново да получат обратно средствата, които им бяха предназначени. Така че наш, нашата цел е общественото мнение да ни, подкреп, да ни подкрепи. Ето и Инициативата Erasmus е един огромен успех. Когато питаме европейците какво според вас представлява Европа, те казват еврото и Ерасмус. Еразъм. И още нещо. Аз съм а, много неприятно изненадан от а, практиките на комисията. Просто унемявам пред. А, а, от а, е, практиката и действията на комисиите. Това е, може би, най-добрия начин да разочароваме гражданите и да ги отвратим от Европа. Доклад от 600 страници. А, и единственото, единственото нещо, което интересува чиновниците, е да няма някаква грешчица, която да бъде открита от сметната палата. Подобни подходи, подобно виждане просто задушава, убива Европа. Смятам, че този дебат ще бъде една отправна точка за утрешният тристранен разговор с съвета и комисията и се надявам, че няма да бъдем разочаровани и за напред. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите, които ми бяха зададени. Приветствам направената оценка от вашия докладчик. Мисля, че сме така споделя, вие споделяте виждането на комисията. Проекто бюджета на комисията набляга от една страна на приоритетите, които са заетостта и а, раз, економическия растеж и от друга страна миграционната криза. Как това се отразява в изразява в цифри. Целта е да се използват необходимите наличните маржове и да се използват а, максимално инструментите за гъвкавост и да се мобилизират а, наистина наличните маржове във всички области, колкото до плащанията. Много от вас повдигнаха този проблем. Ние споделяме вашата загриженост относно а, осъществяването на програмите за сближаване, а, съкръщенията в програмите отразяват прогнозите, които са направени от една страна от държавите членки, от друга страна от комисията, от на основата на а, ритъма, с който се изпълняват а, тези програми. Но разбира се, трябва да направим всичко възможно и то със съвместни усилия, за да наистина да се върнем към така наречените техният редовен и ритъм на изпълнение. Не съм съгласен с казаното от господин Маринеско относно недостатъчните недостатъчното представяне на програми, на резултати и оценка страна на комисията по пилотните проекти. От години наред практиката е установена. И така нещата, нещата върват добре. Два пъти годишно биват представени резултатите, извършва се отчет. Тоест, използваме максимално възможностите в тази област. Колкото до отбраната, тук 25 милиона са, са а, предвидени за 2017, като общата сума за три, следващите 3 години е 80 милиона. Така че. Но и, и изискванията в а, рамките и в пред, предвид. А, събитията, предвид геополитическият контекст, разбира се, изискват много повече А колкото до а, пакета за сектора мляко и начина по който той ще бъде, се впише в бюджета, в средата на октомври ще се направи, ще, ще приключи финансовата година в областта на селското стопанство. Там а, и е, тогава ще направим една оценка на прогнозите за 2017 година за ОСП. А този знаете, че този, е, тези изваредни средства са предназначени за а, а, коригиране на а, несъответствията в отрасъла и за покриване на разликите отпада в цените мисля, че е, това мога да кажа за сега. Ако имате допълнителни въпроси, бихме могли да ги решиме в двустранен план. Благодаря. А, и сега господин Гайер за заключение. Да, благодаря, господин председател. С удоволствие ще го направя, тъй като надвишихме времето с цял част струва ми се. Ще се опитам да бъда кратък, но все пак нека да кажа на колегите, че могат да се обръщат към мен. Естествено, че е, е, можем да променим някои неща, можем да променим в последните минути, така да се каже, някои неща, свързани с е, инициативата за заетост. Чуваме, че е, е, така, започва някакво движение във връзка с оценката на комисията ще трябва да се опрем на тази оценка и да видим как бихме могли в крайна сметка да въздействаме върху по-нататъчното осъществяване на всичко свързано с този инструмент. Смятам, че в нашата комисия трябва да включим и този елемент в консултациите. Е, ще се огранича е, върху някои от въпросите на господин Олбрихт. Е, благодаря за комплимента. Да, действително опитах се да бъда любезен и да представя в благовидна форма моите виждания. Може би се дължи на това, че прекарах под италианското слънце три седмици и това така ме направи по-добричък, по-благ но най-късно утре при трилога със сигурност е, няма да бъда много е, любезен. Е, просто хубавото ми настроение след вакансията ще изчезне, защото като седнем заедно с представителите на съвета, се страхувам, че ще трябва да сменим тона. Имахме неофициални контакти с господин Лувак, който води трилога от страна на съвета и ще трябва да говорим за много от нещата, които съвета е направил или не е направил, но които не отговарят на нашите очаквания и виждания. Ще е, попитаме още веднъж е, е, съвета как ще се аргументира за много от нещата, които и вие споменахте във връзка с позицията на съвета и които ви тревожат. Със сигурност хубавото ми настроение ще изчезне говорихме е, е, за възможното свързване на консултациите по бюджета 2017 и многогодишната е, финансова рамка, да. И колегата вече даде някои указания. Естествено, че 2017 ще бъде първата след корекцията. Трябва да видим какво можем да направим в тази връзка и какво можем да очакваме от комисията на едно съвещание. Комисията вече се е консултирала, разговаряла е по тези въпроси и, е, и е извадила някои заключения за себе си. Въпросът е обаче какво прави съвета. Е, водят ли се подобни е, дебати и там във връзка с промяната на МФР и ако разберем какво става в съвета, вече ще можем да направим е, някои изводи и за нас. Аз съм убеден, че е, се намираме все още в началото на консултациите. Е, би трябвало е, да не си изстрелваме барут още в самото начало, е, а да видим как ще върват консултациите, е, да съберем отделните елементи от една страна, оценката на комисията от друга страна, е, да разберем нещо повече за дискусиите в съвета и да е, обсъдим всички тези елементи и да направим заключенията за нас в парламента. Продължаваме с следващата точка от дневния рек. Проект на коригиращ бюджет номер 3 за 2016 година. Сигурност на институциите. Докладчик е Жозе Мануел Фернандеш. Е, президент. Благодаря ви, господин председател. Говорим за третият проект на коригиращ бюджет за 2016 година. Двама са докладчици сме. И по функция 3 сме съгласни с колегата, че няма никакви проблеми. Говорим за 15,8 милиона евро и от тези 15,8 милиона евро има 5 милиона, които остават за администрацията. Това са бюджетни кредити за поети задължения, а по плащанията по функция 1А говорим за изпълнението за 2014 година на съвместното предприятие ИТЕР. От моя гледна точка няма никакви проблеми Тук, така че можем да приемем този проект на годиш бюджет. Пак казвам, в общ размер на 15,8 милиона евро за сигурност на институциите, 5 милиона за европейските училища, 3,5 милиона евро за европейските училища. Проведени са средства и за сигурността на информационните технологии, тъй като знаете, че има много сериозни е, кибератаки, редовни такива срещу е, системата на Европейската комисия. Говорим също така и за повишаване на сигурността на физическите лица и на сградите на европейските институции. Така че ви предлагам е, възможно най-бързо да одобрим предложението заложено в този проект на коригиращ бюджет. Това са спешни мерки и съм съгласен напълно с позицията на колегата Жерар Дюпре. Той ще е, разгледа останалите функции. Благодаря ви. Като цяло ме положително мнение, позитивно становище по, проект на Прогреш бюджет номер 3. Кой иска думата, господин Дюпре? Извинете, господин председател, но аз съм и с докладчик тъй като предложението на Комисията за проекта на коригиращия бюджет засяга не само бюджет на Европейската комисия, но и на останалите институции, включително и на Европейския парламент. Подобно с на колегата Фернандеш, смятам, че спешно трябва да се приеме този проект на коригиращ бюджет, но предвид деликатното естество на някои от въпроси, бих предпочела да проведем това разискване при закрити врата La fin de notre... В края на днешното заседание ще има част от заседанието, което ще бъде при закрити врати. Може ли да чакаме тогава? Добре. Значи, без отношение към това, което ще каже господин Чупре по бюджета на парламента, засегнат с този проект на бюджет, ако никой друг не иска думата, приемам, че нашата комисия подкрепя становището на общия ни докладчик tant que vous ne vous serez pas exprimé. Non, mais sur les orientations que donne Rosé Manuel, je... Не виждам възражения към насоките на представен господин Фернандес. Ще се върнем на въпросите, свързани с парламента след опит, господин Дюпре. Предложението на Европейската комисия съдържа и проект на комисия, засягаща комис... Е, бюджета на комисията и бюджета на другите институции, така че не можем да го разделим. Така че в някакъв момент трябва да се изкажем с позиция, да вземем обща позиция по този проект на бюджет в някакъв момент. Председателя, да, ще се върнем отново на тази точка. Отново докладчик е Жозе Мануел по възможното развитие и адаптиране на институциите на Европейския съюз. обсъждаме възможностите е, за промяна на институционалната структура на Европейския съюз да отговори тя в по-голяма степен на очакванията на европейските граждани. Жозе Мануел, имате думата. Благодаря, господин председател. В, в, в това проекто становище се прави едно просто, една проста констатация. Европейския съюз сам си е определил предизвикателства, които стоят пред него, е именно постигане на целите на стратегията Европа 2020 година. И за да отговорим на очакванията на гражданите в този контекст, не можем да си позволим да разполагаме с бюджет на Европейския съюз, който е в размер само на 1% от БНД на Европейския съюз. Поставили сме си цели и амбициозни междинни цели, но няма как да ги постигнем с толкова скромен бюджет. Освен това, по бюджетните въпроси всички сме съгласни, че се нуждаем от една истинска система на собствени ресурси, която да се характеризира с опростеност, справедливост и прозрачност. Тази нова система и целият бюджет на Европейския съюз трябва да бъдат лесно разбираеми за обикновените граждани на Европейския съюз. И в а, този смисъл трябва да се премахнат всички форми на отстъпки, които ненужно осложняват системата и които намаляват опустеността, справедливостта и прозрачността на системата като цяло. Освен това, е очевидно, че многогодишната финансова рамка би следвало да допуска максимална гъвкавост. не бива да се забравят таваните, които са били определени в даден момент. В противен случай няма никакъв смисъл да се определят кредити за плати задължения, ако след това се отказваме от тези задължения. Тоест, ако се предвиждат съкръщения в кредити, бюджетните кредити за плати и задължения. Или един процес, процес на декамитмент на английски т.е. средства, които са загубени, когато не са били освоени, т.е. когато не са били мобилизирани бюджетните кредити за плащания. Така, например, знаем, че глобите водят до бюджетен излишък, след което средствата се възстановяват на държавите членки. Но аз смятам, че тези средства трябва да останат в бюджета на Европейския съюз. Освен това, смятам, че принципът на бюджетна цялост би следвало да бъде спазван. Но тази бюджетна цялост не бива да води до намаляване на общия размер на бюджета на Европейския съюз. а бяха създадени доверителни фондове и други финансови е, инструменти, включително и за справяне с бъженската криза. но би следвало всички тези финансови механизми да станат част от бюджета. Само по този начин Европейският парламент ще може да има контрол над тях и да се даде по-голяма легитимност на, бюджет, на цялата бюджетна процедура. Това, което аз имах да кажа, ще изслушам с удоволствие коментарите на колегите. Крайни срок за внасяне на изменения по това фактостановище е 12 часа на 8 септември. Очаквам вашият принос под формата на проекто изменения. Аз лично ще внеса редици изменения по текста. Както знаете, има ограничени за броя на знаците, които могат да се използват при изготвянето на проекто становище. Председателят имам проекто по аз имам изменение по от докладчика. Крайният срок не е 8, а 5 септември. Това поне аз имам пред себе си. Пише 5 септември. Пети септември, 18 часа е крайния срок. Господин Фернандеш, благодаря ви за уточнението, но в дневния ред пише до 8 септември 12 часа на обяд. Това е записано в дневния ред, така че явно има грешка в проекта, в проекта за дневен ред. Председателят благодаря на Жозе Мануел за поставеното проекто становище. Кой иска думата? Але колега Фернандеш. Господин Виоти, благодаря ви, господин председател. Благодаря и на колегата Фернандеш за свършената от него работа. Аз съм си записал 5 септември за крайния скок на, за внасяне проекто изменения. А по самото проекто становище, то с пълно основание се съсредоточава върху специфичните особености на бюджета. И съм съгласен с коментара за общия размер на бюджета, който би следвало да бъде увеличен. Съгласен съм с този коментар. Също така по отношение на приноса, идващ от а, вноските на държавите членки. Обмисляме внасянето на няколко проекто изменения. Като, например, по-ясно определяне на приоритетите, като борбата с младежката безработица, кризата с мигрантите и културата. Това са само няколко идеи. А мисля, че имаме нужда и от отделен параграф, посветен на последиците от излизането на бедното кралство в Европейския съюз. Председателя, благодаря и аз ще позволя един коментар. Смятам, че нашият бюджет е преди всичко бюджет на преразпределянето. И този бюджет би следвало да отразява основните цели, определени от институциите. Така че трябва да се предвидят цената свързана с евентуалното прехвърляне на правомощия от страна държавите членки към Европейския съюз и съответно в бюджета би следвало да бъдат заложени необходимите средства за изпълнението на тези правомощия и тези елементи на суверените, когато те бъдат подстъпени както в областта на паричната политика. Никой друг не иска думата, така че спираме до тук. Крайни срок за внасяне на изменение е 5 септември 18 часа. Ще гласуваме пред становището на в нашата комисия на 26 или 29 септември. Господин Тарант, тук ли е, за да ни представи своето проекто становище? за споразумението с партньорство в областта на устойчивото рибарство. Не го виждам. В такъв случай ще отложим разглеждането на това досие, така ще спести малко време. И така стигаме до доклада за изпълнението на програмата Европа за гражданите, проекто становище на колегата Христофоро. Благодаря ви, господин председател. Ще се постарая да бъда кратък, за да спестим малко време. Всичко, което имам да кажа е много лесно. Нямаше проекто доклад или проекто становище изготвено нито една парламентарна комисия. Ето защо аз не съм в състояние да изготвя проекто становище. Но можем да внесем изменения и имаме много дълъг срок от 20 дни, така че призовавам колегите да ми помогнат да внесат изменения, за да можем да подобрим съдържанието на предостановището. Euh, Благодаря ви за краткото изложение. Някой иска ли думата? най-важно е бюджетът да бъде разбираем за европейските граждани. Никой не иска думата по тази точка. Alors, le délai, le délai pour euh, le dépôt. Крайният срок за внасяне на изменение е 18 октомври. 12 часа на обяд. Тоест имаме 6 седмици. Колегата Гонзалес Понс, готов ли е да ни представи своята своето проектно становище за Европейския съюз за отбрана. Той беше споменат в коментарите по проекта бюджет за 2017 година, тъй като има подготвително действие в областта на научно-развойната дейност. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Предлагам ви становището на нашата парламентарна комисия по Европейския съюз за отбрана. Проекто становището има пет параграфа и се опитаха да се спра на най-важните елементи от бюджетна гледна точка. Европа трябва да се замисли за Съюза на отбраната предвид периода, през който преминаваме. Това би следвало да бъде една, един от приоритетите ни. 200 милиарда евро годишно се отделят за отбрана в Европейския съюз, но все още има проблеми, свързани с разпокъсаността на политиката за отбрана и на разходите в, в, в тази област. И при обединяване на средствата ще постигнем много сериозни спестявания. Съгласно докладът, цената на отказа на Европа може да се постигне е, ефективност е, между 26 и 130 милиарда евро. Очевидно е, че съместното финансиране ще даде възможност е, за мобилизиране на различни механизми, които възможни, като например постоянно структурно сътрудничество на бойните групи на Европейския съюз или разширяване на механизма за администриране и финансирането на общите разходи. Също така би следвало да се продължи е, работа по механизма Атена. Би трябвало също така да се предвижат е, повече възможност за структурирано сътрудничество в областта на научно-развойната дейност и би следвало да се правят предложения в е, тази насока. Смятам, че с това становище е настъпил моментът да се увеличат средствата за отбрана на Европейския съюз и на Европейската агенция за отбрана. Смятам също така, че би трябвало да се създаде механизъм на европейски семестър относно отбраната, в рамките на който държавите членки да координират плановете си за разходи в областта на, отбраната чрез отворен процес и с участие на Европейският парламент и на националните парламенти. Оставам на ваше разположение, ако имате въпроси и коментари. Обеден съм, че текстът може да бъде допълнен и обогатен, за да отрази позицията на всички политически групи от нашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви, господин докладчик. Госпожа Градия Сабал има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Това е едно така общо един общ коментар по това становище и по общите въпроси. Защото отбраната става е, съставна част от нашия е, дебат. И както виждаме, това ще бъде един от приоритетите на Европейския съюз за бъдещите години. Без да навлизам в подробности, съгласни сме, че това е и ще бъде един приоритет на Европейския съюз, за това трябва да искаме допълнително финансиране. Така че ние трябва да поставиме акцента върху това. Това е нов приоритет. Как ще финансираме този приоритет? И държавите членки трябва да се покажат, да, да покажат отговорност, да проявят отговорност. Ето господин Понс предлага една, едно ново виждане, което не само ще ни а, позволи да постигнем целта, но и да направим спестявания. И по този начин ще успеем дори да спестиме парите на данекоплатците. Докладчика. Бих искал да кажа, че съм абсолютно съгласен с казаното от госпожа Ресавър, така че бих искал нейното предложение да бъде включено в становището. Имаме време, за да го направим. Питам се, какви ще бъдат какви ще бъдат прерогативите за отбраната, ако отбраната стане общоевропейска, не национална. Същото въжи и за дипломацията. Примерно можем да направим един регистър на всички сгради, които се ползват от дипломатическите мисии в Европа и да видим начина по който можем да рационализираме, да ги ползваме взаимно. И необходимо е също така това да бъде обяснено и на нашите граждани. Ако имахме ясна политическа позиция за Сирия, Ирак и така нататък, най-вероятно нямаше да се сблъскаме с миграционната криза и нямаше да има тези миграционни потоци днес. Така че трябва да има ясна европейска позиция сега нашите представители в момента правят каквото могат в много сложни обстоятелства и ефективността не бих казала, че е оптимална. Някой друг иска ли да вземе отношение по доклада на господин Гонзалес Понс? Не. Крайен срок за внасяне на изменения 8 септември. На 10 и 11 октомври ще разгледаме това становището в, по време на заседание на нашата комисия. Благодаря на докладчика. Господин Тарани отново след нас, сред нас. Така че давам му думата да ни изложи своите виждания за партньорството в областта на риболова с островите Кук. Е, благодаря, господин е, председател. В Естония в момента се провежда е, президентски избори, така че е, мои колеги имат е, нужда от мен. Комисията е работила много усърдно, за да осигури добри условия за европейското рибарство. Постигнато е споразумение. Тоест, Европейският съюз ще плати 2, 2 милиона 870 хиляди евро продължение на 8 години. Като това ще бъде разпределено в, в, по 350 хиляди евро върху 7, като общият тонаж, референтният тонаж ще бъде 7 хиляди и това означава около 500 на тон. Значи 5, 5 евро ще струва кило, килограма риба. Ако не искат повече пари в ресторантите, ще трябва да реагираме. Да, интересно е да давате референтната цена. И в крайна сметка а, цената за потребителя се покрива от данекоплатеца. Има ли някакви мнения? Крайен срок за, из... за внасяне на измененията 5 септември. На 10 или 11 октомври ще приемеме становището. Комисията по рибарство ще излезе с становище, ще гласува и през декември най-вероятно ще разгледаме това становище в пленарна зала. Няма обаче да разменяме 11 и 12 точка, така давам думата на господин Виоти относно инвестициите в работни места и заетост. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Става дума за становище по повод доклад на комисията Реги. Предвид новоприятият регламент за структурните фондове и изследването за изпълнението на бюджета в тази област през миналата година. Трите основни проблема според нас са финансирането на европейската от, от страна на Европа, взаимодопълняемостта между структурните средства и ЕФСИ и интегрирането на средствата в регионалните програми. Очакваме информация от комисията относно финансовите последици от напускането на Обединеното кралство и а, какви ще бъдат точните цифри за Европа на 27-те. Кой иска да вземе отношение по доклада на господин Виоти? Господин Олбрехт. Just on behalf of the, uh, of the EPP, uh... Искам само да кажа, че този доклад е точно отражение на дебата, който вече водихме тук. т.е. взаимодопълнямостта между структурните фондове, стру... средства, структурните средства и ЕФСИ. Защото тук нещата не са много ясни. Не знаеме точно каква е, каква, каква роля играят едните средства, другите средства. Тоест бихме искали да знаеме по какъв начин се допълват едните и другите средства. Господин Фан Рой. има също някои съображения, свързани с формирането на ЕФСИ и а, начина по който ще бъдат оценявани резултатите от инвестициите на средства от ЕФСИ. А, и с това също така искам да се да извиня неговото отсъствие. Благодаря ви. Ще обсъдиме тези проблеми на заместно заседание с ЕКОН. Някой друг иска ли да вземе отношение по въпроса? Не. Ако госпожа Холмайер е тук, в момента в който ще се присъедини към нас, ще и дадем думата за нещо, което по което имаме нужда от така известни обяснения. Става дума за създадане на нещо като регистър на влизане и излизане. Добър ден, госпожо Хомер. повядайте. Най-вероятно тя е прекарала много приятна почивка. Кратка, вероятно. Давам ви думата. Много ви благодаря, господин председател. Става дума за системата за влизане и излизане. Е, е, ние трябва да подготвим становище. Водеща комисия е, е, комисията Либе за гражданските свободи. Е, е, всъщност основният проблем за бюджетната комисия е същия, както при системата ШИС. В системата ШИС експлодираха разходите. Е, още повече, че тогава, ако се изпълните, ставаше дума за система, от която не знаехме какво точно може да се очаква. Нямахме и конкретни срокове е, във времето. Нямахме и е, представа за това как точно и конкретно ще се прилагат нещата в държавите членки. И така, много ядове брахме тогава с системата ШИС, тъй като и при реализацията се оказа, че има твърде много технически проблеми в държавите членки и в рамките на комисията пък имаше други проблеми, имаше две генерални дирекции, които едновременно отговаряха за на системата, те не се координираха, информираха и така. Този път е, съм е, насочила е, становището към това, че желаем техническите изисквания да се уточнят с държавите членки, които искат да въведат тази система. Има вече 11 държави членки, които работят с такава система, въвели се, въвели се и това означава, че на практика трябва да сме е ясно вече в резултат на техния опит какви са техническите изисквания, какъв трябва да бъде интерфейса, как трябва да се координират нещата така че е, всичко това да подпомогне и държавите, които все още нямат такава система. Какви предпоставки трябва да са на лице в държавите, които ще изграждат първа системата и в крайна сметка е, в рамките на 27-те държави да разполагаме с една хармонизирана система. Прави ми впечатление, че не е предвиден механизъм за случаите, в които да кажем, по отношение на финансирането, по отношение на експертния капацитет е, е, на дадена държава членка, не са е, на лице всички условия. Как точно може да изглежда, така да се каже, координирането и помощта между отделните държави членки? не сме предвидили такъв механизъм. Ето да кажем, ако Гърция каже, ние не успяваме просто за този срок, е, това на практика ще означава, че в Гърция няма да има такава система, така ли? Не, това създава допълнителни осложнения. Най-малкото трябва да се предвиди механизъм, който е, по отношение на самата система и по отношение на финансирането, действително да предлага възможности. С други думи, на базата на опита от Шенген, трябва в този случай да сме съвсем наясно какво трябва да се направи и това да се направи, така да скажа, още преди обявяването на обществената поръчка. А, Б, С или 1, 2, 3, все едно, всичко това трябва да бъде описано съвсем точно. Още не сме стигнали до там, до конкретизирането. Комисията все още не е уточнила в крайна сметка финансовото въздействие. Е, само приблизително се знае е, какво ще е, предстои като финансиране. Естествено, средствата трябва да се предвидят и най-вече в националните бюджети, но и в нашия бюджет. Така че краткосрочно трябва да се предвидят тези средства, които са необходими за началото, но и в рамките на дългосрочното финансиране да се предвидят едни допълнителни суми в този момент все още съм, е, така да се каже, критично настроена към цялото предложение на комисията, защото ние се дошнем от точна оценка, както по отношение на техническите изисквания, така и по отношение на финансовото въздействие. Благодаря, господин председател. Мога да подкрепя изцяло казаното от госпожа Холмер, но бих искала да й задам един въпрос. Системата, която ще създадем, е система, която ще ни позволи да отчетем и регистрираме всички, а, които влизат в шенгенската Шенгенското простремо и излизам. Но за какво ни е това? За какво са ни тези данни, ако те не са свързани с друга информационна система? Така че моя въпрос към госпожа Холмер е следното. Дали не трябва ли да уточ, уточниме взаимовръзката между тази система и ШИС или Евродат? Защото ако правиме само реги, регистър на влизаните и излизанията, без този регистър да бъде свързан с другите системи, това е просто хвърляне на пари през на вятъра. Така че има ли системи на оперативна съвместимост, взаимосвързаност и доколко, какви са те, ако госпожа Хомар може да ни отговори е, нека да ни отговори. Ако не, задавам въпроса на комисията. Но давам думата на господата Пердер, преди да дам думата на госпожа Холмайер. Președinte, din partea grupului SND, în primul rând, mă bucur că începem discuțiile de astăzi în Parlamentul European despre... Господин е, председател, от името на социалистите и демократите изразявам нашето задоволство относно преразглеждането на приятата през 2013 система относно граждани на трети държави, които прекусяват европейските граници и влизат в шенгенското пространство. Смятаме, че това преразглеждане е много своевременно и откликва на проблемите, с които се сблъскваме. Европейският съюз се нуждае от интелигентни и а, граници, предвид, че все повече и повече граждани на трети страни прекусяват европейската граница. А, Спомнете си в Лампедуза миналата година граничните служби казаха, че наистина инструментите, с които разполагат, са много остарели, неефективни и така нататък. Крайно време е да се вземат мерки. Но бих искала също така да добавя и още нещо – Струва ми се, че е, е необходимо да говорим също така за упростяване на шенгенските процедури. Нека не забравяме, че Румъния и България покриват всички критерии, а не са членове на Шенгенското пространство. А важно е да има по-интегрирана Европа. На, на, на, по-настоящем сме свидетели на нови парадигми и а, управлението на границите трябва да бъде общо. То е необходимо за е, успешна борба срещу тероризма и трафика с хора. Необходимо е да имаме една опростена, интегрирана и структурирана система, в която да участват всички. Също така трябва да има и гаранции относно от защитата на личните права на всички, на туристи, на прекусяващи граници. Необходимо е общо европейско решение, а не 28 различни подхода. Трябва да създадем един, една интегрирана рамка, която да гарантира сигурността на европейските граждани, без да се превръща в крепост, която да е, ни предпазва от е, влизането на граждани на трети страни. Има ли и други изказвания? Ако не, аз бих искал да задам един въпрос на госпожа Холмайер. Има ли гаранции, че всички европейски държави държави ще използват еднакви, ще приложат еднакви критерии и ще е, създадат своите регистри по един и същи начин, за да няма разминаване. И факт е, че когато вчера миналата година а, посетихме Сицилия, си дадахме сметка, че а, е, регламент от Дъбрид вече не може да се прилага. А, въпреки, защото въпреки чара на Италия, много от иммигрантите не желаяха да бъдат регистрирани там, тъй като не искаха да останат в Италия. Така че не можем, нещата не могат да продължат така. Цялата система е поставена под въпроса. А, а, ако всеки е, всяка страна има свое собствено схващане и подход към убежището, то никога няма да постигнем нищо. Е, ако имаме една интегрирана система, обществеността ще ни подкрепи. И сега давам думата на госпожа Холмер, за да отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. На първо място въпроса дали е, е задължително регистрирането във всички държави членки. Да, задължението съществува на хартия, но не всички държави членки се съобразяват с това задължение и го изпълняват. И в Гърция не се регистрираха чужденците, и в Италия, и вече има производство срещу тях за нарушаване на договорите. Сега дали Харватия, дали Франция, дали Испания и така нататък. Франция, да кажем, не се не спазва изцяло Евродак Просто е, по различни причини. Е, самите е, така, беженци не желаят да бъдат регистрирани на определено място. Но междувременно вече нарасна броя на регистрираните лица, защото а, така, страховете се увеличиха, че стотици хиляди ще преминат през нашите а, държави. И а, освен това а, има нарастващ брой на, най-вече на малолетни, непълнолетни лица, които а, започват а, да влизат в клопките на, а, на мрежи за организирана престъпност, мафия, а, принудителна проституция и така нататък. И ако полицията трябва да си свърши добре работата, естествено тези хора трябва да са регистрирани правилно, трябва да са някъде в системата. Това е един дяволски кръг. Опитваме се да го разчупим. Хората, ако ги пуснете да не се регистрират, това не означава, че сте любезни и добри към тях и хуманни. Просто това означава, че сте нехуманни към всички останали членове на обществото, защото на практика в момента, в който тези хора се подхлъзнат и тръгнат по пътя на престъпленията, вече не можем да ги заловим. И така, усилията на държавите членки стават е, все по-сериозни в това отношение. Задължението е за всички и в моето проекто становище аз ще е, подчертая необходимостта от влизане в сила във всичките 28 държави на системата, на регистрирането. Ако ние действително бихме желали да видим ефективност в това предложение, то тогава ще държим на създаването на условията за влизане в сила в 28-те държави. Не, не можем по никакъв начин да позволим, така да се каже, някой да се промъква без регистрация никакъв случай. Е, колегата е, Дефре зададе е, един много основателен въпрос. Естествено, оперативната съвместимост е изключително важно условие. Комисията желая да работя по този въпрос при всички положения, но а, някакси се разминаваме по отношение на защитата на данните. Естествено, трябва да внимаваме да не се оказваше, че, а, така да се каже, има някаква обща забрана за всеки, който по някакъв начин е регистриран, да кажем, в ШИС или в нещо друго. Не. Ако а, видите обаче е, отпечатъци на човека или някакви данни, лични данни в е, е, списъците и регистрите на хора, които действително представляват заплаха, тогава трябва да го спрете на границата. Но в никакъв случай не бива, така да се каже, да се смята, че става дума за общо, така да се каже, подозрение или обща събрана. Не. Когато се направи някаква данъчна проверка, изведнъж се казва, а, ето на. Просто обвиняват ме без нищо. Това е, така да се каже, една общо съмнение, общо е, обща забрана или е, общи пречки, които се създават за всички. По същия начин реагират гражданите, когато ги спре, да кажем, път на полиция на е, шосето, за да ги контролира или на улицата. Не. Не става дума за това. Става дума за това да спрем на границата именно тези, които влизат с някакви криминални подбуди или като извършители в Европейския съюз те естествено е, би трябвало да бъдат спряни и се надяваме с тази система това да се улесни, но не става дума в никакъв случай за това да пречим на влизането на а, е, а, е, граждани, които не влизат с подобни а, престъпни намерения. Естествено, че трябва да се гарантира оперативната съвместимост при тези банки данни на държавите членки и да се направи връзка с останалите системи. Да, стана дума за Шенген, за това, че България и Румъния изпълняват критериите и парламентът в това отношение вече е излязъл с една ясна позиция за това, че не бива да се правят в това отношение никакви отклонения и изключения от правилото. Въпросът е, че някои от държавите членки е, не са съгласни с нашата позиция, но при всички положения системата за влизане и излизане ще въжи за всички държави, независимо от това дали са част от Ченгенското пространство или не. Е, в този смисъл свързването в мрежа с ЖИС и с Евродак е е много смислено. Благодаря. Преди в на комисията споменахте случая с непредложените непълнолетни. Има истински трафик на хора в това отношение, защото хората твърдят, че са непълнолетни, но те също не са такива и няма начин това да бъде доказано, което пък допълнително осложнява положението в условията на за настаняване. Така че крайно време е Европа да се заеме с този въпрос и да се здобие с нужните средства за, за преодоляване на този недопустим вид трафик. Господин Пресен ще вземе думата от името на Европейската комисия. Un euh, cahier des charges unique pour l'ensemble des pays. Е, Благодаря ви, господин председател. Не разполагам с всички технически аспекти, за да отговоря подробно на въпроса на господин Дюпре целите на оперативната съвместимост са на лице. Предлагам ви да ви изпратя в писмен вид въпросите по същество, които да отговор... отговорите на въпроси по същество, зададени от вашата комисия, чрез допълнителните сведения, които ще получат колегите. Bien. Добре, казва председателят. Госпожо Холмайер, приключваме до тук за днес. Nous venons d'entendre monsieur... Изслушахме господин Преза, който от името на Европейската комисия ни каза, че не разполага в момента с необходимите данни за да отговори на въпросите и ще се върне с отговор към вас и господин Депре последните няколко дни. Крайни са за изменения по вашията проекто доклад е 15 септември, 12 часа. Извинете, обърках се. Днес беше първата размяна на мнения. Проектът доклада ще ни бъде представен в края на месец септември, на 26 или на 29, а крайният срок за внасяне на изменения ще бъде 13 октомври, 12 часа на обяд. Ако никой не иска думата, мисля, че можем да приключим с работата тази сутрин. Продължаваме след обед в 3 часа.